Riprendiamo le votazioni. Eh, relazione Продължаваме с гласуването. Ривази. Докладчицата има думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, това е доклад за контрола на радиоактивните вещества в питейната вода. За да се гарантира обаче единството на текста, искам да кажа следното. Направих промяна към изменение 2. Направих едно заличаване на текста. След гласуването, госпожо председател, бих искала думата отново, за да отправя послание към Европейската комисия. Благодаря. Има 65 изменения. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Предложение на комисията за, против, Искам да ви помоля да вдигате ясно ръка. За, против, въздържали се, приема се. А сега по именно гласуване. Моля, гласувайте. La votazione è chiusa. Край на гласуването. Прието. Е. Госпо, госп... Госпожа докладчикът има думата. Благодаря. Благодаря за доверието и за решаващото гласуване. От името на Европейския парламент искам да отправя апел към комисията този доклад да бъде представен на Комитета по регионите и на националните парламенти. Този доклад е, е до някъде проблематичен аз благодаря на колегите, които гласуваха и го подкрепиха. Става дума за общественото здраве тук. И тук Европейския парламент винаги трябва да, бъде, да, да има възможност да дава мнението си ние имаме легитимно право за гласуване. Не става дума тук за или против ядрената енергия, става дума за качеството на водата, която пием всеки ден. За... Приключвам. Член 72 на Лисабонският договор налага това решение. Преди доклада Гозес би искал да се изкаже комисаря Рен. Госпожо председател, дами и госпожа депутати, този вод е много важен за економическото бъдеще на Европа. Това е безспорен факт заедно с 6 пакета. Тези два регламента ни доближават към економически и валутен съюз. Искам да използвам тази възможност да благодаря на всички докладчици, докладчици в Сянка, други депутати, приятели и колеги, които работиха неуморно с Европейската комисия и председателството на съвета за да се превърне тази идея в реалност. Искам да ви благодаря и за многото изменения, които внесахте. Много често има. Често се случва решителността граничеща с упоритост и, и натливост, да доведе до по-добри резултати. Бих казал, че ако шестопакета и двупакета съществуваха при въвеждането на еврото, нямаше да бъдем сполетени от криза с подобна острота. Днешното гласуване се надявам да покаже ползата от функционирането на общностния метод. Когато хвърлям, хвърлим поглед назад – И когато мислим за решението за фонд за оздравяване, бих изразил съжаление, че още през 2010 година съветът не прояви подкрепа за общностия метод. Имам предвид заседанието на Екофин през май 2010 година, когато комисията на едно от кризисните заседания направи предложение за създаване на единен механизъм за, финансов, за финансова стабилност, който се основава на гаранции, на финансови гаранции и на съвместни и солидарни гаранции. Това би било онова мощно оръжие, което даде възможност да се укрути кризата Вместо това беше прието много по-тромавото решение за механизъм за Европейски фонд за финансова стабилност, който едва миналата година беше превърнат в истински постоянен механизъм. Аз бих казал, че ако Първоначалните предложения на комисията от 2010 година бяха прияти от държавите членки. Резултатите ще да бъдат различни и кризата нямаше да бъде толкова остра. Госпожо председател, мога ли да приключа? за да изясня намеренията на комисия по отношение на следващите стъпки, искам да обявя следното от името на Европейската комисия и ви моля за вашето търпение и да ми простите за това, че говоря необичайно дълго, но решението е необходимо След като законодателството, предложено от комисията за двупакета бъде прието, комисията възнамерява да предприеме стъпки в краткосрочен план, насочени към истински задълбочен економически и валутен съюз. Краткосрочните стъпки от 6 до 12 месеца ще включва проекта за истински съюз в средносрочен план – спасителен фонд и европейските бонове биха могли да бъдат е, евентуални елементи при определени строго е, изяснени условия. Водещият принцип е всяка стъпка към по-нататъчно разпределение на риска между всички трябва да върви ръка за ръка с е, фискална интеграция. Необходимата фискална регулация съответните инструменти за економическата политика трябва да бъдат придружени от съответна економическа интеграция, включваща демократическа легитимност и отчетност. Европейската комисия ще създаде експертна група за задълбочаване на анализа върху евентуалните пречки и възможности за заместване на националното емитиране на дълг с съвместно емитиране на дълг. Задачата на групата ще бъде да направи оценка на правните разпоредби, финансовата архитектура, и необходимите финансови и бюджетни елементи. Демократичната отчетност ще бъде много важен елемент, на който ще трябва да се обърне внимание. Групата ще отчете реформата в економическото и бюджетно управление, както и добавената стойност от подобни инструменти. Групата ще обърне особено внимание на реформите, които се осъществяват като механизма за стабилност, двупакета и други инструменти. В своя анализ групата ще обърне особено внимание на устойчивостта на обществените финанси избягването на моралната опасност, както и други централни въпроси, като финансова стабилност, финансова интеграция и парична политика. Членовете на групата ще бъдат специалисти по право, финансови пазари и управление на държавния дълг. Групата ще бъде поканена да представи окончателния си доклад на комисията не по-късно от март 2014 година. Комисията ще оцени доклада и при необходимост ще отправи предложения преди края на своя мандат. Ще се разгледат допълнителни възможности за да се включат еднократни инвестиционни програми с подкрепата на обществени средства в държавите членки в рамките на програмата за економическо сближаване ще се осъществи през, през пролета на 2013 година в съответствие с календара за сближаването. След решението за следващата многодишна финансова рамка на Европейския съюз и до края на 2013 година комисията ще отправи следващите предложения в допълнение на съществуващите предложения. Мерки за засилена координация на економическите реформи и създаването на инструмент за сближаване и конкурентно способност за навременното изпълнение на структурните реформи, които насърчават устойчивия растеж. Дами и господа, не аз съм този, който решава каква да е процедурата на парламент. и в комисарят преминава към заключението и ви призовавам да дадете възможност на комисаря да приключи, тъй като това е в съответствие с правилника на парламента. Новата система, която съответства на общностният метод – ще се основава на методите за наблюдение, ще съчетава наблюдение върху финансовата политика и ще следи стъпките, които се взимат за повече дисциплина в съчетание с солидарност. Целта е да се засили капацитета на държавите членки да издържат на симетрични сътресения. Този инструмент в началото ще даде възможност да се изгради солиден фискален капацитет. Освен това, Европейската комисия ще следва по бърз начин план за действие за борба срещу данъчните измами и укриването на данъци с оглед е, ревизията на директивите и плановете за действие, мерките и предложенията, обявени от комисията в областта на социалната политика. Ще добавя някои елементи към протокола на парламента. Това е цялостния ангажимент на комисията. Госпожо председател, дами и господа, надявам се, че с тази декларация ще съм дал достатъчна яснота по намеренията на комисията и се надявам, че ще можете да гласувате двупакета преди заседанието на Европейския съвет тази седмица. Важно условие за възстановяване на доверието в Европа. Това ще бъде значителна крачка напред в, съвремен, в, обща ни мисия за създаване на истински европейски и валутен съюз. Благодаря ви за любезното внимание, благодаря ви за подкрепата, благодаря ви за доверието. Bene, concentratevi sul voto adesso. Relaz... Може ли да преминем към гласуването сега по доклада ГОЗЕС? Имаме изменение 73 за, против, въздържали се, приема се. Сега предложението на комисията за, против, въздържали се, приема се. Поименно гласуване по законодателната резолюция, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. господин Лайхтфрид по процедурен въпрос. Да се надяваме, че е процедурен въпрос. Благодаря. Аз не искам да критикувам, да ви критикувам как водите заседанието, но просто а, при мен буди загриженост начина по който някои колеги се а, държат. Моля, внимавайте за сигурността си. Е, Благодаря за коментара ви. Сега доклада Ферейра. Изменение 83. За, против, въздържали се, приема се. Предложението на комисията за, против, въздържали се, приема се поименно гласуване по законодателната резолюция. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Сега доклада Ламбърт. Изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. Предложението на комисията за, против, въздържали се, приема се поименно гласуване по законодателната резолюция, начало на гласуването, край на гласуването, приема се. Процедурен въпрос. Please, this is a point of order. И така, процедурен въпрос. Искам да напомня на колегите, че се намират в Европейския парламент. Това не е арена за борба в кал. Как може да се смеете, да ръкопляскате, да викате? Това е арената на демокрацията в Европа. Бене, релационе Окуни. И така, доклада Окуни, изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. Предложението на комисията за, против, въздържали се, приема се. Поименно гласуване по законодателната резолюция, начало на гласуването, край на гласуването, приема се. Преминаваме към доклада на Моран Шартие. Заповядайте. Съвсем накратко, госпожо председател. За пояснение. Може да има печатна грешка в един текст. Ще се изкажа след като сме гласували, но внушава се, че кредитната криза е породила настоящата криза и че хората са породили кризата. Трябва да внимаваме върху какво гласуваме и какво отправяме като послание към останалия свят. Как можем да кажем, че кризата е породена от обикновени хора? Това не е печатна грешка, това е смешно. Хилари Клинтън, Ангела Меркел, Катрин Аштън – и много други получиха своите постове е, по един е, легитимен начин. Е, това, което се казва за кризата, е просто нереално. И така, параграф първи. За, против, въздържали се, приема се. Втората част. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 12, първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 13. Това е следващия всъщност. 13 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 21. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против,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 въздържали се, приема се. Параграф 37 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 57, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 63 за, против, въздържали се, приема се. Преамбилна точка А. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Проверка. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Прембилна точка Б, първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. С. За, против, въздържали се, приема се. Не е добре проверка по преамбилна точка С. Край на гласуването. Отхвърля се. Точка И латинско. Д латинско по-скоро за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега точка И латинско за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Прембилна точка К за. Против. Проверка. Начало на гласуването по точка К. Край на гласуването. Приема се. Прембилна точка В. За, против, въздържали се, отхвърля се. И сега по именно гласуване по резолюцията. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада Лиотард. Имаме параграф 7. За, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 13. За, против, въздържали се, приема се. Проверка. Начало на гласуването. По параграф 13. Край на гласуването. Приема се. Параграф 14 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 17. Първата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Проверка. Проверка. Добре. Ще проверим начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Моля да дигате ръце високо, за да виждам добре. Втората част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 18 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 19 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 20. Първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 27. За, против, въздържали се, проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 27. За. Моля за извинение. Параграф 32. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 40. За, проверка. Добре. Моля да вдигате ръце високо. Става въпрос за параграф 40. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 41. За, против, въздържали се, проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втората част на параграф 41. Да. Госпожо председател. Много хора не са доволни от решението ви по параграф 32. Може да направим проверка? Ма Разбира се, че ще направим проверка по параграф 32. Електронно гласуване. Проверка по параграф 32. Начало на гласуването. Приема се. И така, докъде бяхме стигнали? Втората част на параграф 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 49, първата част за, против, проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 50. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 51 за, против, отхвърля се. Проверка проверка по параграф 51. Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 67 за, против, въздържали се, приема се. Прембилна точка С за, против, въздържали се, приема се. Прембилна точка J, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Точка К. За, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Можем да направим проверка, ако желаете. Проверка по точка К. Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Прембилна точка Н. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Пребилна точка О. За, против, въздържали се, приема се. Точка П. За, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. Проверка, ако желаете. Проверка по точка П. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Точка W. За, против, въздържали се, приема се. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И сега предложението в неговата цялост за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към доклада Коста. Параграф 20. Искате ли проверка по последното гласуване? Ако желаете, можем да направим проверка. Добре. Проверка по окончателното гласуване по доклада Лиотар.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 Параграф 22 е за, против, въздържали се, приема се. Поименно гласуване за втората част. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Третата част. Поименно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 25. Първата част за, против, въздържали се. Приема се. Втората част за, против, въздържали се. Отхвърля се. Точка 30 за, против, въздържали се. Приема се. Втората част за, против, въздържали се. Отхвърля се. Точка 7. 32. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Точка 74. За, против, въздържали се, отхвърля се. Точка от прием била Л за, против, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. А сега предложението като цяло за, против, въздържали се, приема се. Доклад Тиролин. Поименно гласуване към точка 15. Край на гласуването. Приема се.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 Край на гласуването. Приема се. Трета част. За, против, въздържали се. Приема се. Поименно гласуване за цели, цялата законодателна резолюция. Край на гласуването. Приема се. А сега докладът Роси. 25 за, против, въздържали се, приема се. А сега за предложението като цяло, за, против, въздържали се, приема се. technical problem. Just a moment. Извинявайте, имаме технически проблем. Try again doesn't work, huh? Госпожо председател, исках да повдигна процедурен въпрос. Радвам се, че комисията е все още тук. Става дума за процедурен въпрос. Може би комисаря ще прояви интерес. Не споря, не оспорвам с това, че комисарят иска да направи кратко изявление преди гласуването. В този случай комисията е, имаше изключително важно изявление по сложно съдържание – и аз бих искала, да чу... бих искала комисията да чуе това, което искам да кажа. Когато имат дълги изявления преди гласуването, трябва да се предвиди време в дневния ред преди самото гласуване. Така че самият комисар да се яви пред парламента, това можеше да стане или вчера, или днес, и да ни обясни това, което иска да каже. Ето за това повдигнах процедурния въпрос. Надявам се, че комисията отчита това. Е, няма проблем е, с е, едноминутно изявление, но проблем е 10-минутното изявление по сложен въпрос, което води и до едно неприемливо поведение от страна на много от депутатите. Благодаря ви за тази възможност. Госпожо Фостер, парламента и комисията се споразумяха за това право, да се даде право на комисарите да правят изявления по начина по който комисарят го направи. Не сме поставили времеви ограничения. Бяхме оговорили 10 минути предварително. Това е така. Госпожо Берес, искате да кажете нещо? Благодаря. Във връзка с казаното от колегата. В крайна сметка комисарят, който все още е в залата, говори доста дълго. За съжаление, той не можа да из... Това, което той искаше да каже е много важно. Той е част от споразумението. Много е важно това, че декларацията беше направена публично преди гласуването. Bene, ora passiamo alle dichiarazioni di voto. Благодаря. Сега преминаваме към обясненията на вод по